Okay, colleagues. Um, good morning, everybody. I suggest that we... Добро утро. Предлагам да започваме. Присъствието е доста рехаво, но докладчикът е тук. Тук е, и поне един от докладчиците в сянка вече почти 9 и 10. Първата точка в е, дневния ред е правото на достъп до адвокат, наказателните производства и правото на комуникация при задържане. Днес е, ще разгледаме измененията това предложение, третата стъпка в изпълнението на пътната карта по процедурните правила, приета от съвета през 2009 година. Може би помните, че решихме да разделим целия пакет. Две стъпки вече са а, направени. Първата е правото на писмен и устен превод, другата е право на информация в наказателни производства тези вече са направени. Госпожа Антонеско представи проекта доклад през февруари. И внесени са 133 изменения от колегите. Правната служба след искане на нашата комисия за изключването на доказателства, получени в нарушение на директивите и по-конкретно съвместимостта им с договорите и правните инструменти и с Европейската харта и Европейската конвенция по правата на човека. Искам да попитам докладчика, след като я изслушаме, дали ще има нещо против да дадем думата на правната служба преди размяната на мнения. Докладчикът Кима и за това давам думата веднага на госпожа Антонеско. Благодаря. Госпожо председател, както посочихте е напълно справедливо, мисля, че би било добре да направим дискусия преди ориентационното гласуване. Бихме искали правната служба да има възможност да представи своето становище. Що се отнася член 3 на директивата. Тези два параграфа въвеждат правила за използването на доказателства, събирани в нарушение на директивата за право, до прав... право на правна помощ. Искам да благодаря на колегите, които внесаха много изменения. Искам да им кажа, че ще положа усилия за постигане на компромиси. Най-напред няколко думи за измененията. Ще разгледам всеки член. Що се отнася до обхвата, член 2 имаме изменение 85, в което се казва, че по че от съображение за яснота трябва да се изпълнява директивата, когато едно лице е лишено от свобода. използването на изразът или може да доведе до объркване и тълкуването да, узнат, да бъде в смисъл, че тези правила влизат сила само когато бъде задържано лицето. Ето защо в член 3 се отразяват всички обстоятелства, в които заподозрение или обвиняемия имат правна помощ и са предвидени всички подробности. Госпожа Латфорд внесе изменение, където се пояснява факта, че сегашната директива не включва предварителен разпит от полицията и правоохранителните органи веднага след задържането. Говорим за разпита, чиято цел е да установи дали е необходимо да има следствие. Този аспект е обсъден подробно в нашата комисия и е обмет на из, из, изменение, което аз съм внесла. Съгласна съм, но смятам, че това трябва да бъде включено в преамбюла, а не в самия текст. Правото на адвокатска помощ в, в наказателни производства е тема на 90-то изменение. Държавата членка трябва да направи така, че за подозрение или обвиняемия да може да упражни правото си на правна защита при всички обстоятелства, за разлика от първоначалния текст, който изисква тези хора да бъдат, да получат правна помощ. Това изменение е свързано с разликата, която ние изтъкваме между двата подхода, а именно възможността и правото. Това е и решение на проблема. Някои колеги поискаха да се включи израза официален радпис. Не съм съгласна с въвеждането на този термин. Искам да ви напомня следният факт. Когато водихме преговори по втората директива в пътната карта, именно правото на информация, ние говорихме за необходимостта от въвеждане на израза официален разпит. И за да има съвместимост с член 2 и с оглед на ситуацията, в която полицията осъществява, извършва разследване, аз мисля, че официалният разпит не бива да се споменава, тъй като има различни видове и, разследвания. Госпожа Латфорд в изменение 106 настоява при дребни нарушения малолетните лица да има достъп до адвокат по телефона. Аз мисля, че ние можем да се съобразим с това искане. Мисля, че тази възможност трябва да влезе в преамбюла. И само в случаите, в които няма, не е предвидено за съдебно заседание и ако присъдата, предвидената присъда не е лишаване от свобода. Що се отнася до член 4, достъп до адвокат и възможността адвоката да присъства при всички случаи на събиране на доказателства, където присъствието на заподозрения е задължително. Внесени са няколко изменения и има списък, който включва всички дейности по събиране на доказателства. Аз, оба, аз няма да подкрепя а, това изменение. Мисля, че е необходима допълнителна дискусия по отношение на този аспект. Надявам се, че ще успеем да постигнем компромис. Освен това, Искам да предложа компромис по отношение на възможността адвоката да провери условията, при които лицето е задържано. Колеги са внесли много изменения в този смисъл. Мисля, че можем да намерим приемливо решение, така че адвоката да посети Центърът за задържане и да предложи гаранция, че това не се случва без предварително разрешение. Що се отнася до правото на комуникация, е, мисля, че ще успеем да постигнем добър компромис така че да включим и други е, групи. Що се отнася до поверителността, това е много важен аспект. Внесени са няколко изменения. С колегите подкрепят правото на а, адвокатска тайна или пък а, да се допуснат а, изключения, само ако има основание да се смята, че адвокатът укрива опасна информация или пък ако има опасност за живота. Аз обаче много държа на а, пълната адвокатска тайна. Трябва да сме наясно с това, че трябва да намерим добра договорна, преговорна позиция с съвета. Що се отнася до изключенията и освобождаването, внесени са няколко изменения. Изключението трябва да бъде обосновано от конкретни причини. Тези изключения могат да, се, да са следствие от решение взето от независим съдебен орган. Това решение трябва да бъде в писмен вид. Мисля, че и тук можем да намерим компромис. Що се отнася до правото до е, адвокатска помощ, Уведомлението трябва да бъде в писмен вид и а, лице, което чето право е нарушено, трябва да е наясно. С това лице, което не желае правна помощ, трябва да е наясно с последствията от своята дейност. Член По член 10 аз поисках становището на правната служба. Ще имаме възможност да изслушаме заключенията на правната служба. Най-деликатният въпрос е свързан с параграф 2. Според него държавите членки полагат усилия и изявленията и показанията, дадени от лицата в хода на разпита и кои... и след като лицето стане обвиняемо, т.е. тези показания да не могат да се използват повторно. Поискахме да се премахне този абзац, защото смятаме, че тези забрани за използване на доказателствата са свързани с законодателството на държавата членка и трябва да бъдат национален прерогатив. Много се радвам, че колегите са настроени благосклонно към а, разпоредбите, свързани с Европейската заповед за задържане. Що се отнася до съдебната защита, член 13, този член е обект, е предмет на въпроса, който зададахме на правната служба. Той е свързан с показанията на обвиняемия или събраните доказателства. И, и изключението от това право е предвидено в директивата, но всички условия трябва да бъдат определени от компетентния съд. Измененията към преамбюла. Целта им да гарантират съгласуваност с останата част на текста, но аз не държа много на тях – има две изменения, в които се дефинира адвокатът. Аз внесах изменения по този въпрос и подкрепям измененията, внесени от колегите. Ще спра тук, за да дам възможност на правната служба и на колегите да участват в дебата и да изразят своето становище. Благодаря. Okay, thank you very much. Благодаря на докладчика. Да чуем правната служба. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Във връзка с директивата за достъп до адвокат на наказателния процес, зададохте три въпроса на правната служба, свързани с член 10.2 и член 13.3 от проекта. Тези разпоредби са така наречените правила за изключване, т.е. разпоредби, които забраняват използването от правоприлагащите органи на изявления получени от заподозряното лице в нарушение на неговите процесуални права. В предложението на комисията тези, цела имат, тези правила имат за цел да се хармонизират националните правила за допустимостта на един тип доказателствени материали изявленията на заподозряно лице в две конкретни хипотези. От една страна, член 10 касае хипотезата, където лице предоставя информация на правоприлагащите органи и става заподозряно лице по време на разпитването, като се забранява използването на всичко казано преди лицето да се запознае с този факт. А Член 13 касае хипотезата, в която лицето вече е заподозряно лице преди разпитването или следственото действие и му е отказан достъп до адвокат. Предложените правила забраняват използването на всичко казано от заподозряното лице при това положение. А сега накратко нашите заключения. По първия въпрос, дали правилата са съвместими с договорите и действащото законодателство? Според правната служба няма разпоредби нито в договора за Европейския съюз, нито в договора за функционирането на Европейския съюз, които изрично да представляват правна пречка пред приемането на подобни норми. Правилата в директивата преследват целта да се осигури взаимно доверие между държавите членки в сферата на сътрудничество в магазателни дела. Ето защо те попадат в сферата на правомощите на Съюза, така както са разписани в договорите. Освен това, те не, не са несъвместими с действащите правни актове в сферата на наказателното право в Европейския съюз. Всъщност няма действащ правен акт в сферата на наказателното право на европейско равнище, който да ограничава възможността на законодателния орган в Съюза да приема правила за изключението инструменти в сферата на взаимното признаване, като Европейската заповед за, за, за арест или наказателно материално право, като Директивата за трафик на хора, не уреждат изрично провеждането на съдебни процеси в държавите членки. Ето защо те са съвместими с подобни процесуални правила. На второ място, относно правното основание на тези разпоредби. Искам да посоча, че според практиката на съда, на европейските общности избора на правно основание се прави въз основата на обективни критерии, по-конкретно целта и съдържанието на предлагания акт. Правилата за изключение от гледна точка на съдържанието са правила за допустимост на доказателствен материал в наказателния процес които имат ясно отражение върху основните права на заподозените лица. Ето защо те попадат в нормата на две разпоредби, на член 82. Разпоредбата, която позволява на Съюза да приема мерки за взаимна допустимост на доказателства и разпоредбата, която позволява мерки за правата на лицата в наказателния процес. По-конкретно, що се отнася до целта на въпросните правила, точка 26 от приембюла – гласи, че включването на член 13 следва изискванията, които проистичат от практиката на, права, на Съда за правата на човека. Съдът в Страсбург разглежда тези въпроси от гледна точка на правото на, свобод... на справедлив процес по силата на член 6 от конвенцията. В този контекст е, не може да се спори факта, че правата за изключение се отразяват на основните права на заподозрените лица. Без такива правила, процесуални гаранции, като достъп до адвокат, ще се обесмислят и ще са обект на произвол. Правилата за изключение, с други думи, са средство за прилагането и реализацията на правата, които се гарантират с директивата. Следователно, прилагането на член 82 2b от договора като правно основание е съвсем основателно. Искам да добавя, че от гледна точка на съдържанието им, двете въпросни норми са правила за допустимост на доказателствен материал и следователно попадат в нормата на член 82 2а която позволява мерки за взаимно допустимост на доказателства между държавите членки. От самия текст на тази разпоредба следва, че доказателствата се уреждат от разпоредбите на договора за функционирането на Европейския съюз в сферата на свободата, сигурността и правосъдието. Може да се заключи, че що се отнася до правното основание, членове 10, 2 и 13 от проекта, се основават на нормата на член 82.2 от договора и по-конкретно букви А и Б. На последно място, що се отнася до съвместимостта на правилата за изключения с хартата за основните права и практиката на съда за правата на човека, според нас тези правила точно отразяват практиката. Съда за правата на човека е разгледал тези въпроси въз основа на критерия справедливост на процеса, в отделни наказателни дела. Аргументите, стигнати в практиката на съда, позволяват да се направят общо заключение за задълженията на държавите членки в тази сфера. Съда Страсбург неколкократно е постановявал, че правото на всяко лице, обвинено в, в престъпление, да се на защита, на ефикасна защита от адвокат е основен елемент от справедливия процес. Поредица повод е изтъквано, че член 6 от конвенцията касае до съдебната фаза и че за подозряното лице за подозряното лице трябва да се получи адвокатска да се предложи адвокатска помощ в, националния... в началния етап на разпита. Съдът припомни важността на следствената фаза за подготовката на наказателния процес и заявява, че уязвимостта на обвиняемото лице може да се компенсира само с адвокатската помощ, чиято цел, между другото, е да гарантира спазването на правата на обвиняемото лице, да не се самоинкриминира. инкриминира. Съда за правата на човека е установил правни принципи, свързани с използването на показания, извлечени от правоприлагащите органи в нарушение на правото на достъп до адвокат. Тези принципи не само забраняват осъдителни присъди, които се основават на подобни показания, но използването им в съдебна фаза. Подобни показания трябва да се изключват от доказателствения материал, който се внася в наказателния съд. В нашето становище сме цитирали и някои ключови дела, като делото Southwards и делото Пановцис, които са съвсем отскоро и с които се внася яснота относно доказателствата, извлечени от заподозяно лице и обвиняем. Това са основните констатации на правната служба, Готови сме да отговорим на всякакви допълнителни въпроси, които вие имате, докладчика или членовете на комисията. Благодаря. Благодаря ви. Седем души са поискали да вземат думата. Все още сме се движим по график, но все пак трябва да сте по-кратки. Госпожа Ромеро Лопес. Благодаря, госпожо председател. Някои от проблемите, свързани с тази директива, бяха споменати от самия докладчик. Разясненията на правната служба бяха изключително полезни, за да се а, види а, как, как трябва да се подхожа към а, доказателства, информация, а, които са получени а, по незаконен път. А, относно а, правната защита – Нещата все още са неясни. Е, докладчика вече заяви своята позиция, но трябва да продължим да работим по тази тема. Това е една тема, която е, е доста спорна. Тема свързана с а, правната а, основа. С... Има някои държави, а, при които стои въпросът и за разходите, разходите, които не са предвидени в тяхното законодателство. И а, това а, ще доведе до конфликт а, с някои държави членки. По време на на разпитите, е важно а, да се разясни на съответното лице, че то е заподозря... заподозряно. Трябва да правим разлика а, да стане ясно, че виртуалното право не е реално право а, за това, че а, съответното лице има право на безплатна правна защита, нещо, което не е включено в директивата. Трябва да намерим една по-ясна формулировка. Това, което предлага докладчика е интересно. Как да се подходи към този въпрос, свързан с безплатната правна защита. Но този въпрос си остава отворен. Относно поверителността. и а, за присъствието на адвокат по време на разпитите. Това е нещо, което одобряваме. Освен това, ам, а, условията а, по време на арестуването, това е нещо, което също трябва да бъде взето предвид. Освен това трябва да е ясно кога може да, да се позволи намеса, между, намеса в комуникацията между адвоката и задържаното лице. Може да се намерят и други а, начини. Да се, се стигне до информация. Но тези а, альтернативни начини се използват само в изключителни случаи. Трябва да помислим по този въпрос, защото бихме а, изложили на риск правото на правна защита. По отношение на безплатната правна защита, вече споменах, че не е достатъчно това, което е включено в а, а, проекто доклада. тази тема е пожертвана, може би, за да могат да, да се приемат по-бързо процесуалните права. Но а, правото на правна защита е нещо много важно. Трябва да бъде разяснено. Колеги, аз а, не съм казала, че а, да се колко точно време да се изказвате, но моля ви да сте по-дисциплинирани. По-скоро проявете самодисциплина, вместо аз да определям а, колко време да се изказвате. Господин а, Молдер от името на либералите. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря от името на Сара Лътфорд. Имам а, текст написан от нея. Тя не може да е тук, затова аз ще го прочета от нейно име, но това не значи, че това е моето мнение. На всички лица трябва да се гарантира правото на адвокат. Хората, които са лишени от свобода. Освен това е важно полицията да да няма право да разпитва лицето, без да им даде възможност да се възползват от правна защита. При събирането на доказателства е хубаво да има отворен списък с доказателства и по този начин съответното лице ще има възможност да се възползва от присъствието на адвокат по време на разпитите. Разбира се, този списък трябва да е ограничен. Относно поверителността, искам да кажа, че всички ем, институции е, са на едно мнение относно поверителността. Но все пак и подробностите са важни. Трябва трябва да има възможност да се премахне поверителността между адвоката и обвиненото лице, когато това е необходимо, когато тази поверителност може да доведе до престъпни действия. доказателства, които са придобити в нарушение на директивата, да не могат да се използват по време на съдебното производство. От правната служба знам, че това би, би било възможно, но все пак трябва да ам, има повече дискусии по този въпрос, да се определят ясно правилата и правата на ам, обвинените лица по време на съдебните производства. Ам, освен това, телефонни разговори на заподозрен с адвоката трябва да бъдат ограничени до единични случаи. Трябва освен това да се гарантира, че а, по полицията трябва да се придържа към разпоредбите на а, директивата. трябва ясно да се определи дали това лице е заподозряно. И така, госпожа Латворт не можа да бъде тук. Тя присъства само духом, но не и тялом. Сега ще кажа моето лично мнение. Внесох редица изменения от а, е, мое име. А, е, не, трябва да има а, е, ограничения в директивата. Не може за всяко малко а, престъпление да а, се изисква адвокат. Сега Алберт има думата. Благодаря ви. Първо, нека да кажа, да благодаря на госпожа Антонеско за нейната работа. Смятам, че тя се справя много добре и а, ние ще намерим решение на проблемите. Оценявам усилията на съвети на правната служба три неща, на три неща искам да се спра. Аз съм абсолютно съгласен, че а, не трябва да се а, включва елемента, свързан с а, неофициален разпит. Е, има различни е, тълкования, с които не съм съгласен, но аз смятам, че правната служба ясно заяви, е, че Съда по човешките права ясно е определил в член 6 какви са правилата за провеждане на справедлив съдебен процес. не се ограничава обхватът на целия подход, защото в противен случай той би се различавал от, от насоките, които е дал съда на, по човешките права. Сега въпросът за поверителността. Подходът е добър и особено член 10, алинея 2 бих предпочел да се придържаме към първоначалната формулировка в доклада. Относно поверителността, още едно нещо. Не трябва да разводняваме понятието, свързано с а, това да има поверителност между адвоката и заподозряното лице. не трябва да се предвиждат изключения от, от това правило. Относно съдебната защита, член 13 алинея 2, съгласен съм с това, което каза правната служба, че а, това е възможност, която е включена в обхвата на договорите, но освен това, такъв тип разпоредби са необходими, за да има един кохерентен и последователен а, подход. Освен това да има и ам, съвместимост, съвместимост с съдебната практика на съда на а, човешките права. Благодаря ви. Thank you, Mr. for the ECR. Господин Кирк Хоуп от името на консерваторите. Благодаря, извинявайте за гласа ми, имам хрема. Някой казват, че пък сега звуча по-приятно. Искам да поздравя докладчика. Много се радвам от етапа, до който сме достигнали. Имаше въпроси, по които изпитвахме притеснения. Радвам се, че сега са направени предложения за правна помощ, въпреки че те ще бъдат свързани с разходи. Като юрист много се радвам, че подчертаваме необходимостта от достъп не само до адвоката, но, но и това, че ще се дава уведомление при задържане – на лице, определено от самия задържан работодател или а, друг, т.е. някой да бъде уведомен преди да дойде адвоката. Това е особено важно. Може би това вече това е практика в повечето държави и членки, но не навсякъде и не като непременно като право. Така че това е много важно. И разбира се, правото на комуникация с консулски или дипломатически служби, ако не си в страната, в, в която живееш обикновено. Мисля, че трябва, обхвата за дерогациите трябва да бъде много ограничен. Изключително важно е достъп да се отказва само ако се налага от процедурни гаранции или при доказана необходимост тъй като правото на адвокат в подобни обстоятелства е основно право. Къде са усъвършенствани нещата? Правото на разговор с адвокат по телефон. Ние настоявахме това. Не винаги е възможно за физическа среща с адвокат и ако това се използва като право за отказ от, правна, от достъп до адвокат, това е много неприятно. Случва се понякога събитие да възникне в късно през нощта или в отдалечени региони. Факта разговор, среща да се проведе по телефона е много важно. Периодът между дейностите предприяти от правоохранителните органи и получаването на правна помощ е важно тогава, когато е необходимо доказателства да, събе, да събират в спешен порядък, не би трябва да предприеме нищо, което да попречи на разследването. Балансът, т.е. събирането на доказателства и правото за участието на адвокат е нещо, което според мен е постигнато от докладчика. Общо заето, госпожо председател, ние сме доволни. Инициативата е важна и тя ще продължава да се радва на нашата пълна подкрепа. Благодаря, госпожа Сипел. Благодаря. Ще се опитам да се спра на две-три неща. Благодаря на докладчика за нейната работа. Със сигурност ще се провеждат допълнителни дискусии с докладчите в Сянка, така че да изготвим една по- ем, стабилна позиция, с която да продължим напред. Не же да има ограничения по отношение на правната защита. Дори и в най-леките случаи, когато става въпрос за глоба или за нещо такова, може да дори когато е извършено някакво минимално престъпление. Може пък съветното лице да, се, да а, смята, че е обвинено несправедливо. Освен това, трябва аз да, да реша а, под каква форма да общувам с моя адвокат. Ако някой каже да, необходимо, а, достатъчно е и един телефонен а, разговор. Значи, как, ако това мен не ме устройва, как може някой да ми наложи а, по какъв начин да общувам с а, адвоката, ако аз пък искам лично да се среща с а, него. В мярка Б а, изрично е посочено, че. А, трябва да има наличие на някакво противоречие а, не, извинете, на, ам, на отказ, да речеме, първо, ако съм заявила, че искам да говоря с него по телефон и след това реша, че не е достатъчно, да мога да променя ам, тази първоначална заявка и да искам да се срещна лично с а, него. Поверителността е важна, защото а, само по този начин може да се гарантира, че на лицето може да се осигури справедлив а, процес. Освен това, трябва да се проверяват условията, при които е било арестувано е, лицето. Това трябва да е една тема, която да е, обсъждаме и в е, бъдеще, така че да се гарантира поверителността между страните. От друга страна, искам да се спра на, кух... на последователността в е, действията. Не трябва да има различни формировки на различните а, мерки. Трябва а, на лицето ясно да бъдат разяснени какви са неговите а, права. А, в немския превод а, пише право на правна защита. А ние говорихме винаги за правото на адвокат ще искам да се запази тази формулировка, защото по този начин се внася правна яснота, а не трябва да се внасят нови понятия, с които да трябва да работим наново. Благодаря, госпожо председател. Съвсем а, накратко искам да взема отношение, показано от госпожа Зипел. Ако а, търси адвокати, може да се обърне към мен или към господин Керхов. Ние ще й помогнем. А, относно немския превод, искам да кажа, че трябва да се напише достъп до а, адвокат или правна защита. Аз съм доволен от предложението на комисията, казвал съм го и преди. Доволен съм и с, е, от това, което ни предлага колегата Антонеско. Има правни традиции, има процесуални права, които не трябва да бъдат засягани да речеме в началото, когато има някакво, а, някакви подозрения и за подозрения а, дава информация, която а, след това може да се използва срещу него. В такива случаи е добре още от началото да се включи адвокатът. Сега, относно проверка на това при какви условия е било арестувано лицето. Няма някакви основания против това предложение. Има и изменения, внесени по този е, въпрос, които се отнасят до оттегляне е, на това предложение, но смятам, че ще можем да стигнем до компромис. На второ е, място. Е, член 10, алинея 2 и член 13, алинея 3 трябва да бъдат зачеркнати от тази директива. Да, правната служба казва, че няма ам, аргументи против, но не е задължително да запазим тези. Необходимо не трябва всичко а, да бъде регулирано до всяка малка подробност, защото, както вече казах, има правни традиции ам, в а, провеждането на съдебните производства във всяка една държава членка. И ние не трябва да се намесваме в правните системи на отделните държави членки. Държави членки трябва да решат как ще подхождат. Относно поверителността. Тук също би могло да се стигне до злоупотреба. А, добре е адвокатите да присъстват през цялото време, когато има разпити, когато се повдигат обвинения и така нататък. Може и да допуснем изключение, но те трябва да са строго ограничени. и да има възможност както а, да се допускат изключения, така и да се премахват тези изключения. 126-то изменение, госпожа Зибел, Мария Лопес и други. те включват гарантирането на справедлив съдебен процес, без да се допуска насилие, мъчения или някакви или нечовешко отношение. Това всичко е а, част от основните права, които трябва да спазва в Европейския съюз. We, we to... Нямам намерение да повдигам въпроса за прехвърлянията на ЦРУ. Ние изнасяме тази дейност навън. Ще помоля комисията и съвета да се изкажат съвсем накратко и да кажат само това, което е необходимо, тъй като искам да спазвам графика. Господин Тел от Европейската комисия. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчик госпожа Антонеско ние сме съгласни с казаното от нея за тайната, за а, провеждането на разпит. Комисията призовава за постигане на съгласие за първо четене. Радваме се на внесените изменения и сме съгласни с много от тях. Те всъщност бележат кратка напред предвидена е съдебната практика на Европейския съд и става ясно, че ние се придвижваме към норми, които съответстват на нашите ценности, а именно зачитане на правито на защито. Въпросът за санкциите, 13 член, много важен. Комисията е до голяма степен съгласна с становището на правната служба на парламента имаме една резерва, че смятаме, че не става дума за допустимост на доказателствата, става дума за правилото за използване на доказателствата за целите на осъдителната присъда сега ситуацията предоставя много, голяма, много голямо осмотрение на съдята да реши дали доказателствата могат да променят правото на защита. Едно право не се упражнява само тогава, когато има санкции при нарушението. Ето защо бихме искали а, разпоредбата да се запази в окончателния текст и националният съдя под контрола на Европейския съд да определи условията, в които са нарушени нормите. Благодаря. Господин Сосков от председателството. Благодаря, госпожо председател. От името на председателството искам да кажа, че дебатът и внесените изменения са много интересни. Това говори за факта, че парламентът е, държи на баланса между различните интереси. Това е добър това веща е добро за бъдещите преговори. Няма мандат да прави изявления по предложенията, направени от парламента, тъй като съветът все още уточнява своята преговорна позиция. Както сигурно сте наясно, тази задача не е лесна, тъй като националните правила в държавите членки по въпроса са доста различни. Следователно, нещата са в процес. Заедно с това обаче датското председателство смята, че е възможно да бъде прията преговорна позиция в рамките на датското председателство. Ето защо много бих искал да има резултат от тези преговори и в парламента, за да можем да отбележим крачка напред. Мисля, че това е, изчерпва е, това, което исках да кажа. Председателката стигаме до докладчика е, за заключителни думи. Благодаря. Искам да благодаря на колегите за изказванията, благодаря и на правната служба, защото очевидно тяхното становище ще ни помогне в бъдещите дискусии. Мисля, че това, което каза комисията е много ясно допустимостта на доказателствата използването на доказателствата, това трябва да се... И трябва да държим сметка за това, когато обмисляме въпроса за а, средствата за защита. Няма да анализирам всеки един от проблемите, които бяха повдигнати. Но тъй като не говорих за безплатната правна помощ, искам да отговоря на Ромеро Лопес – Напълно съм съгласна с нея, че ние имаме нужда от директива по правната помощ. Това е причината и поради която с господин Саймън Посотил призоваваме комисията да излезе с предложението и правим това чрез изменение. тъй като правото на достъп до адвокат трябва да може да се упражни и приложи на практика. Искам да кажа на колегите, че очевидно, че имаме нужда от ясна позиция, за да можем да преговаряме. Не е възможно когато се срещам със съвета, не можем да, из... да се основаваме само на обикновено копие от становището им. Ето защо аз ги призовавам за сътрудничество, за да намерим най-доброто решение. По отношение на графика, госпожа Сипел беше права. Ние трябва да насрочим много срещи с колегите и докорците в сянка, за да намерим най-доброто решение. Напълно е възможно а, да се наложи да отложим вода. Председателката, благодаря. С това приключваме по тази точка в дневния ред. Преминаваме към следващата точка. Господин Посотил все още не е тук, но ви предлагам да започнем. Okay. Um, point 12 on the agenda. Точка 12 в дневния ред е, за решение на съвета, допълващо кодекса на шенгенските граници по отношение на наблюдението на морските външ на граници в контекста на операционното сътрудничество. През 2010 година Европейският парламент реши да оспори решението на съда, допълващо Шенгенския граничен кодекс по отношение на наблюдението на външните морски граници в контекста на оперативното сътрудничество на Фронтекс. Сега ще пред... помолим правната служба да представи заключенията на генералния адвокат и, и след това ще изслушаме е, краткия отговор на Европейската комисия. Докладчик и останалите е, членове на комисията, госпожа Дин от правната служба. Имате думата. Благодаря, Както си спомните, по искане на тази комисия парламента предприе мерки за анулиране на решението на съвета от април 2010 година, допълващо кондекса на шенгенските граници по отношение на наблюдението на морските външни граници в контекста на сътрудничеството, координирано от Frontex. Мерката е предприета, макар че на пленарно заседание не бе наложено вето, за да се предотврати приемането на този акт тъй като не бе събрано нужното мнозинство. На 17 април 2012 генералният адвокат представи своето становище, което е подкрепя позицията на парламента, както казахте. Преди да навляза в подробности, искам да подчертая, че становището не е задушно за съда, но в становището се проучва обстойно въпроса, който хвърля по-голяма светлина върху решенията, които предстоят с по-кратко съдържание. В становището се разглежда два конкретни въпроса – допустимостта на мярката и дали решението надхвърля правомощията. И един принципен въпрос – дали са запазени съществените, как трябва да се определят съществените и несъществените елементи. По въпроса за допустимостта – според съвета, тъй като парламента не е наложил вето на проекто решението, той сега не може да иска, да завежда иск за анулиране на същото основание. Генералният адвокат отхвърля този аргумент. Парламента не е длъжен да се противопоставя на дажен акт, дори да счита, че в него има елементи, които могат да заслужават вето. Позицията на парламента може да зависи от политически фактори, Упражняването на вето не може да се счита за альтернатива на прегледа по реда на надзора. С други думи, упражняването на вето, както и правото да се заведе и са анулиране, са две, са две альтернативи, две абсолютно самостоятелни начини на действие. Това казва генералният адвокат в своето становище. За да се упражни вето, трябва да има мнозинство не на гласуващите, а на, от състава на парламента. А иск за анулиране може да се заведе съда и без гласуване в пленарно. Възможността да се заведе и за анулиране може да защита като средство за защита за парламентарното младсинство. Генералният адвокат проучва въпроса дали взетото решение надхвърля правомощията по кодекса, както твърди парламента. Правомощията, които се дават за приемането от страна на комисията на допълнителни мерки – касаещи наблюдението в съответствие с нормативната процедура за надзор от парламента, комисията може да изменя или не съществени елементи. Според парламента в решението има елементи, които са съществени и трябва да попадат в ресора на законодателния орган. Адвокат, генералният адвокат е- прави принципна преценка. Първо, ограничението на правомощията трябва да се определят от характеристиките на съответната политика. Тук се изтъква, че въпросната политика, външния контрол на границите и борба с незаконната иммиграция засягат, например, правата на човека. И тя се различава от други по-специализирани области, като земеделие, където комисията принципно има по-широки правомощия. Поради тази причина съществуващата практика трябва да се разглежда съвсем внимателно. На второ място, преценката за съществените и несъществените елементи. Не е механично прилагане на това, което фигурира в практиката. При тази преценка трябва да се считат всички съответни фактори. Целта на и съдържанието на акта и цялостната рамка. По третия въпрос според адвоката в решението се съдържат силни мерки, които съставляват нови съществени елементи. Тук се включват спиране на качването на кораб, задържане на лица на кораб, спиране на кораб, предаване на лица от кораб на власти в трета страна. Според адвоката разпоредбите за това къде слизат хората също представляват нов съществен елемент от наблюдението на външните морски граници. Изтъкват се следните аргументи. Мерките свързани с труден избор, който може да се отрази на личните свободи, основните права, правото на тези лица да получат международна закрила и взаимоотношенията с трети страни. Освен това, възможността да се предприемат такива мерки в открито море сама по себе си е съществен елемент, независимо от териториалния обхват на Шенгенския граничен кодекс. Има още два елемента, които са за това, че тези мерки са съществени. Първо, въпросите са деликатни и спорни, например, приложимостта на принципа за забрана за връщане в международни води или определенето на мястото в което спасените лица ще бъдат е, свалени от плавателния съд. На второ място, дефиниция на самите елементи от граничния кодекс е в ресора на законодателния орган. Адвоката приема аргументите на парламента, че решението за аспекти, свързани с оперативното сътрудничество по регламента за Frontex, са извън приложното поле на изпълнителните правомощия затвърдени в Граничния кодекс по Шенген. И по-конкретно насоките във втора част на приложението не попадат в задълженията на Фронтекс, но в резултат на решението става част от оперативния план. Това се остава така независимо от последните изменения към регламента за Фронтекс. Генералният адвокат предлага решението да се анулира но да се запази в сила, докато влезе в сила необходимия акт, който е предприят в съответствие с законодателната процедура. Ако съда се съобрази с становището на адвоката, комисията трябва да внесе предложение за замяна на решението на съвета с акт, който да бъде прият чрез обикновената законодателна процедура. В по-общ план решението на съда ще даде полезни насоки на институциите по отношение на съществените елементи, несъществените елементи, които могат да бъдат делегирани на комисията в съответствие с член 290. Това са основните моменти от становище на генералния адвокат. Готови сме да отговорим на всякакви допълнителни въпроси. Благодаря. Благодаря. Госпожа Ема Браун да отговори накратко, ако смята, че има какво да допълни. Не искате да вземате думата. Сега господин Кешман. Благодаря. Благодаря и на Маги за отличния анализ, който ни представи. Анализ свързан с позицията на адвокат Мен, Менгози. Аз приемам тази позиция, въпреки че тя не беше приета от комисията. Относно въпроса, свързан с допустимостта в член 3, адвокатът казва, че процедурата може е, да бъде предмет на политически обсъждания. Освен това, въпросът трябва да бъде запазен в обхвата на компетенциите на националното законодателство, свързано с наблюдаването на морските външни граници. Ябълката на раздора се крише в това, че тук става въпрос за мигранти, които биват спасявани от Фронтекс вместо от от властите на съответната държава членка. Е, например, мигранти, които се намират близо до, до Малта, ще бъдат свалени на, на, тери, на сушата на територията на Малта. Не трябва да има ам, превишаване на правомощията. Тук става въпроса за спасяване на човешки а, животи. Не трябва ам, ам, тези а, спорове и, и неоточнения да са за сметка на, ам, на хората, които иммигрират по море и да струва техния живот. Решението беше подкрепено от е, квалифицирано мнозинство. Господин Бусотил е, дойде е, тук в Либе с молба правната служба да, да вземе отношение, така че някои от аспектите да бъдат отхвърлени. Възоснова на това, че комисията е превишила правата си но има и решение, прието от комисията, че решението не трябва да бъде отменяно. И господин Босотил обеща да интегрира тези правила в кодекса на шенгенските граници. Становище на генералния адвокат Менгози е добре дошло за нас. Той препо... Неговите препоръки се основават главно на заключения на съда. И за това, че процедурите могат да съдържат само несъществени елементи от кодекса на шенгенските граници. Решението на съвета обаче включва нови съществени елементи в кодекса на шенгенските граници. препоръките включат в себе си следното да се запази действието на решението, свързано с кодекса на шенгенските граници, докато не бъде прието ново решение и то не влезе в сила. Надявам се, че мнението и становището на адвоката ще бъде подкрепено и от съда. Това е мнението, моето мнение и мнението на моята политическа група. Благодаря, господин Босотил. Благодаря, госпожо председател. Нека да започна като кажа, че искам да, провер... че искам да поздравя правната служба на на Европейския парламент. През февруари 2010 година госпожа Лопес Агеларо се обърна с молба към правната служба да вземе отношение по предложението на комисията и по-късно беше казано, че комисията превишава своите правомощия и това е, е решение, което може да бъде оспорвано в съда. А, след това тази комисия по инициатива на НП се опита да оспори решението на съвета в а, пленарна а, зала. Ние призовахме за пълно мнозинство в пленарна е, зала. Резолюцията беше подкрепена от 393 е, гласа, значи 3 гласа не ни достигнаха за абсолютно мнозинство. Така че предложението е, предложението беше подкрепено с много голямо мнозинство, но с не абсолютно мнозинство. И така решението на съвета беше политически оборено от парламента. По моя инициатива и по инициатива на комисията ние призивахме за това тези правила да бъдат оспорени в, съда, възоснова на това, че Европейската комисия е ам, превишила своите превомощия и това, това решение трябва да бъде обявено за а, нищожно. Генералният адвокат прие нашия съвет, съвета на нашите правни служби, за което го поздравявам и освен това подкрепи позицията на Европейския парламент. По този начин той предлага на съда на Европейския е, съюз е, правилата да бъдат обявени за нищожни. Е, разбира се, генералният адвокат не може да постанови свое собствено решение, затова трябва да изчакаме решението на съда. И сега трябва да видим какво ще правим от сега нататък. Доста разочароващо е, че комисията не искаше да вземе думата днес. Аз очаквах комисията да ни каже какво възнамерява да прави а, в светлината на препоръките, дадени от генералния адвокат. Като а, комисия ние трябва да призовем Европейската комисия да ни каже какво точно възнамерява да прави ако правилата бъдат обявени за нищожни но а, те ще бъдат запазени докато не влезе в сила промяната. И така, парламентът а, ще има а, възможност а, на съзаконодателна а, инициатива и съзаконодателно участие. Не трябва да позволяваме да се използва погрешната процедура. ние имаме право а, да кажем да или не на предложението на комисията, без все още да имаме право на с, а, законодателно участие. Трябва да имаме а, правомощията да се включим в този процес, в тази про процедура и а, нещата да са по-справедливи, отколкото са днес. Виждаме, е, че позицията на генералния адвокат е съвсем ясна и недвусмислена. И се надявам, когато вече е окончателното решение е постановено, комисията, Европейската комисия ще се върне е, при нас и а, ще а, даде възможност на а, парламента да упражнява своите съзаконодателни права и правилата да бъдат променени, така че ние да можем да ги да променяме разпоредбите, а не само да казваме да или не, съгласни ли сме или не сме. Благодаря на правната служба още веднъж. Благодаря, господин Бусотил. Чудесно е това, което върши правната служба. Трябва по-често да се допитвам на тя. Господин Кашман, само да коригирам нещо, което беше казано ние трябва да бъдем много точни. Господин Бозотил сбърка за броя на гласовете. Броят на подадените гласове против е бил 336, 252 за и 30 въздържали се. Тоест 33 гласа не достигаха, а не 30. Също така аз е, много се надявам, че комисията ще може да отговори едва след като, съветът, е, след като съдът е, достигне решение. Защото генералният адвокат просто съветва съда. Генералният адвокат анализираше процедурата и дали е била спазена процедурата. Това беше основата на неговото решение. Той не, не говори по същество, а само по процедурата. Както казах обаче, привесвам приветствам решението, което потвърждава правилността на моето мнение. Благодаря. И с ваше извин... позволение трябва да отида и да водя деб разговор с парламента на Южна Африка. Председателката не виждам друг да се е записал за изказване. Остават ни няколко минути. Следващата, следващото, следващата точка от дневния ред ще се проведе при закрити врата по чие искане на комисията. Аз бих казала, че това не е необходимо, но а, приемам искането. Ще продължим след 10 минути. Е.